Okay, very well. Thank you for being here. Welcome everybody and we... И добре дошли на всички. Започваме с първа точка – приемане на дневния ред. Please, friends, we have really to start. И те и приятели, готови сме да започнем. Ако няма забележки, проекто дневния ред се приема. Виждам, че няма. Благодаря. Съобщения на председателя трябва да съобщя, че заседанието ни се предава на живо в интернет. Освен това, всички членове и сътрудници могат да използват приложението e-meeting за достъп до документите. Трета точка – одобрение на протокола от предходното заседание. Ако няма възражения, до края на заседанието приемаме, че се одобрява. Сега започваме с гласуване на доклада по управлението на Енергийния съюз. Много важен доклад – Имаме два съдокладчика, господин Турмес и госпожа Риваси. Много е хубаво, че две комисии работят по толкова важното предложение за енергийния съюз. Благодаря на всички за доброто сътрудничество. Благодаря на господин Бузик и двамата са докладчика, господин Турмес и госпожа Риваси. Сега ще дам думата на заместник-председателя Хенкел. Заповядайте. Благодаря. Първо, бих искал да извиня господин Бузек, който е болен. Нямам никакво съмнение, че от името на всички нас мога да му изпратя пожелания за бързо оздравяване. Знаете, че това е много важно предложение с много връзки към докладите за ВИ и за енергийната ефективност, които гласувахме в Идре на 28 ноември. Членовете предложиха 1700 изменения към предложението на комисията. Едва ли е необходимо да казвам колко голямо беше предизвикателството, колко сложно е това предложение, как е свързано с другите предложения и трябваше да бъде разгледано на съвместно заседание на двете комисии. Благодаря на съдокладчиците за отличната работа заедно. Това е всичко от мен. Благодаря. Веднага ще пристъпим към гласуването. Ще помоля всички, които не са заели още местата си, да го направят. 20-30 секунди на разположение имате. In the meantime, push your cards in. <laughs> I hope we are all prepared. И тъй надявам се, че всички са готови, че са готови и с електронните си карти, тъй като това ще е много дълго гласуване. И тъй започваме. Изменение 200 за. Против въздържали се, отхвърля се. 201 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение едно, първата проверка за, против, въздържали се, приема се. Страница четвърта, изменение 484 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Предполагам, че тук наистина е спорно да проверим. Край на гласуването. Приема се. So, amendment 46. Изменение 46 за, против. Да проверим. Close the vote is closed. Adopted. Приема се. 47 за, против, въздържали се, отхвърля се. 501 за, против, въздържали се, отхвърля се. 48 за, против, въздържали се, приема се. Да проверим, добре. Край на гласуването. Приема се. Искахте да проверите дали наистина се приема. 49 за, против, въздържали се, приема се. Петстотин и девет за, против, въздържали се, отхвърля се. 510 за, против, въздържали се, приема се. Да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 351 за, против 1 въздържали се, отхвърля се. 512 за, против. Да проверим. Край на гласуването. Приема се. Сложните компромиси 3А електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 3Б. Отново електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 516 за. 516 за. Против. Въздържали се. Приема се. Добре да проверим. Край на гласуването. Прави сте, отхвърля се. Петдесет и за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Искате да проверите. Добре, да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. Този път бях прав, казва председателя. 518 за. Против. Въздържали се. Искате сигурно проверка да проверим. Край на гласуването. Приема се. Петстотин и деветнайсет за. Против. Приема се. 519. Добре, още веднъж за. Против. Приема се. Да проверим. Everything fine. I will disclose now. Adopted. Приема се. 520 за. Моля ви, вдигайте ръка. Благодаря. Против. Въздържали се. Приема се. Добре. Да проверим. Край на гласуването. същото мнозинство. Мога и на немски да ви го кажа, казва председателя. Сега компромисно изменение 2А. Електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към компромис 11 на страница 12. За компромис 11 за против въздържали се приема се но мисля, че искате да проверим. Добре, нека да проверим. Край на гласуването. Бях прав, приема се. Сега на страница 16 компромис 4. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 5А електронно, ако обичате. Край на гласуването. Приема се. Сега отиваме на страница 24, изменение 643. За, против, въздържали се, приема се. Изменение, компромисно изменение 6А на страница 25, електронно, ако обичате.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 против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим край на гласуването. Отхвърля се. 752 за против, отхвърля се. 753 за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. 754 за, против, въздържали се, да проверим. Close. Adopted. 755. Край на гласуването. 755 за, против, въздържали се, отхвърля се 756 за, про, за, против, въздържали се, отхвърля се 757 за, против, въздържали се 758 за, против, въздържали се, отхвърля се 26 агри за, против, въздържали се, отхвърля се 759 за, против, въздържали се, отхвърля се 760 за, против, въздържали се, приема се 761 за, против, въздържали се, да проверим 761. Край на гласуването. Отхвърля се. 762 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 764 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 765 за. Против. Въздържали се. Приема се. 766 за. Против въздържали се, отхвърля се 767 за, против, въздържали се, приема се. Добре да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 797 за, против, въздържали се, отхвърля се 789 за, против, 789 да проверим електронно. Close. Rejected. Отхвърля се. 790-91 за, против, въздържали се, отхвърля се. 792 за, против, въздържали се, отхвърля се. 793 за, против, въздържали се, отхвърля се. 794 за, против, въздържали се, отхвърля се. 795 за. Разделно гласуване. Извинява се председателя първа част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Втора за. Отпада. Добре. 513 и 796 анблок за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. 803 за, против, въздържали се, отхвърля се. 805 за, против, въздържали се, да проверим. Край на гласуването. Приема се. 91 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но да проверим. Край на гласуването. Приема се. Колеги, знам, че усещате предколедната умора, но моля да вдигате добре ръце, защото иначе не се вижда. 811. За. Против. Въздържали се. Приема се. Проверка. And What is... Closed. <laughs> Край на гласуването. Отхвърля се. 92 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 812 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 813 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 814 за. Против. Въздържали се. Приема се. 815 за. То отпада, извинете, поправя се оратора. 816. За. Против. Въздържали се. Проверка. Клаузволт. Край на гласуването. Отхвърля се. 93. За. Против. Въздържали се. Приема се. Проверка. Antwort is closed. Край на гласуването. Приема се. Извинявайте. 817 за. Против. Въздържали се. Проверка. И на гласуването. Отхвърля се. Осемнайсе за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 819 за против, въздържали се, приема се. Проверка. Край на гласуването. Имате късмет, отхвърля се so, <laughs> Agri 28. The... Агри 820, 28 е, за, против, е, е, въздържали се, приема се. 820 отпада, 821 за, против, въздържали се, отхвърля се. И прескачаме до 832 за, против, въздържали се, отхвърля се. 95 за, против, въздържали се. Бих казал, че се приема, но нека да проверим. Close the votes. Край на гласуването. Приема се. Компромис 12. За против, въздържали се, приема се. Страница 50, компромис 13, за, против, въздържали се, приема се. Компромис 14, за, моля да вдигате добре ръце, за, против, въздържали се, приема се. Но нека направим проверка. Край на гласуването. Много тъжно, но се приема. 8, 85 за против, въздържали се. Проверка, защото не виждам добре ръцете в ляво. Нека направим проверка. Моля, гласувайте. По 885. Край на гласуването. Ето за това поисках проверка. Отхвърля се. Компромис 15. За. Против. Въздържали се. Приема се. Не мисля, че трябва да проверяваме това гласуване. Беше ясно. Компромис 16. За. Против. Въздържали се. По това ще направим проверка. Край на гласуването. Приема се. и 28 заедно за, против, въздържали се, отхвърля се. 929 за, против, въздържали се, отхвърля се. 117 за, против, въздържали се, приема се. Проверка. Моля, гласувайте. Клаус. Край на гласуването. Приема се. 9.35 за, против, въздържали се, приема се. 118 и 930 заедно за, против, въздържали се. Проверка. Closed. Край на гласуването. Приема се. 931 за. Против. Въздържали се. Приема се. Проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. 934 за. Против. Въздържали се. Проверка. Closed. Край на гласуването. Приема се. 932 и 933 отпадат. 936 и 937. За. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. 943 за. Против. Въздържали се. Проверка. Close. Край на гласуването. Приема се. и 944 заедно. За. Моля да вдигате ясно ръце. За. Против. Въздържали се. Проверка. 1. Край на гласуването. Отхвърля се. Отпада един голям блок и стигаме до 61-а страница. Ще ви изчакам да стигнете до там. Изменение 974 по Носет Гебранди и Федерли. За. Против. Въздържали се. Приема се. 975 и 976. За. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. 977 за. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. 978 за. Против въздържали се, приема се. 980 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 17 за, против, въздържали се. Искате проверка? Мисля, че се приема, но нека проверим. Close. Край на гласуването. Приема се. Компромис 18А до 19Б ще ги гласуваме електронно. Първо по 18А. Моля, гласувайте. На страница 62. Следите ли къде сме? Можем да ви изчакаме. Гласуваме електронно по 18А. 18A. Has everybody voted? Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Б отпада. Стигаме до 68 страница. Стигнахте ли до там? 10.38 изменение на 68 страница гласуваме в момента. За. Про, против. Въздържали се. Проверка. Have Everybody voted. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Десет 10.43 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Десет 10.44 за.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 страница 75, компромис 23. За. Моля, вдигнете ръце. Против. Въздържали се. Проверка. Uh, Всички гласуваха. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега трябва да разгледаме някои от тези изменения. 11.06 за. На страница 75. Гласуваме по изменение 11.06 от компромис 23 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 11.07. Проверка ли искате? Добре. Край на гласуването. Отхвърля се. 11.07 за. Против. Въздържали се. Със същото мнозинство се отхвърля. Компромис 24 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 25 за. Против. Въздържали се. Приема се. Благодаря ви за отличното сътрудничество за първата половина. Колегата от ИТРЕ сега поема гласуването. Компромис 26. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 27. За. Против. Въздържали се. Очевидно се приема. Компромис 28. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 29. За. 29. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 1204. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 163. За. Против. Въздържали се. Мисля, че се приема, но ще проверим. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 12.07 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 12.08 за. Против. Въздържали се. Мисля, че трябва да проверим. По 12.08, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверка. Моля, гласувайте по 39. Край на гласуването. Приема се. 12-10. За. Против. Въздържали се. Приема се. 12-11. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. И е, проверка ли искате? 12 по 12-11? Моля, гласувайте тогава. Какъв е проблема? Край на гласуването. Отхвърля се. 164 uh, и 12, 12 заедно. За. Против. Въздържали се. Мисля, че трябва да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 12-14 за. Против. Въздържали се. Мисля, че трябва да проверим. Извинете, току-що ми казаха, че трябва да гласуваме първо 12-13. За. Против. Въздържали се. Мисля, че трябва да го проверим. Моля, гласувайте по 12-13. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега стигаме до 12.14. За против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 12-15 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 12-23 за, против, въздържали се. Проверка по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 12-21 за. Против. Въздържали се. Трябва да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 12-22 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 12.24 за. Против. Въздържали се. Също се отхвърля. 40 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 41 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 42. Проверка по 41. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 12-25 за, против, въздържали се, отхвърля се. 42 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 1226 за, против, въздържали се, отхвърля се. Следващата страница 1249 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме анблок 167, 1256 и 1257 за, против, въздържали се. Мисля, че трябва да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приемат се. 168 и 1261. Идентични за, против, въздържали се, отхвърлят се. 1265 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 12-6-6 за, против, въздържали се, също се отхвърля. 12-7-6 за, против, въздържали се, отхвърля се. 12-6-8 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1-6-9 за, против, против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка по 169. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 1271, 1272, 1273, 1274. За, против, въздържали се, отхвърлят се. 12.7.5 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 30 за, против, въздържали се. Мисля, че трябва да проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно 31А. За. Против. Въздържали се. Трябва да проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 1406. Трябва да прескочим доста страници. При мен е на страница 102. 1406. За. Против. Въздържали се. Мисля, че трябва да проверим електронно. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно 32. За. Против. Въздържали се. Приема се. Продължаваме с изменение 1437. 1437. При мен е на страница 105. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 1438. За, против, въздържали се, отхвърля се. 1439. За, против, въздържали се, отхвърля се. 1440. За, против, въздържали се, Отхвърля се. 14.41 за. Против. Въздържали се. Още веднъж. 14.41 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Извинете. Приема се. Нека проверим електронно. 14.41 14.41. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 14.45. За, против, въздържали се. Нека проверим електронно. 14.45. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме анблок. 186, 1444, 1449 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 1443 за, против, въздържали се, отхвърля се. Приема се, извинете. Електронна проверка ли искате? Добре. 1443. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 1446 за, против, въздържали се. Електронна проверка. 14.46. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 189 за, против, въздържали се, отхвърля се. 14.47 за, против, въздържали се, приема се. 187 за, против, въздържали се, приема се. Отхвърля се, извинявайте. Гласуваме електронно по 187. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно 33 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 34 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 35 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 36 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 37 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 1468 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 38 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 39 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 40 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 1482 и 1484 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 1483 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 197 за, против, въздържали се, мисля, че трябва да проверим електронно. Гласуваме електронно по 197. Моля, гласувайте край на гласуването. Приема се. Изменение 1485 за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате да проверим ли? Добре. 1485. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно 41. Нека гласуваме електронно. Защото явно успорвано. Компромисно 41. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. Компромисно 42. Отново, нека гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно 43. Извинявайте. Изменение 1492. За. Против въздържали се, приема се. Искате да проверим електронно ли? 1492, моля гласувайте. Close. Край на гласуването. Приема се. Изменение 1494. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно 43. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 1494. Извинете, 95. 1495 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 14.9.6 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 48. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към изменение 15.22 при мен е на страница 114, 15-22. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Добре, ще проверим. 15-22, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 15-23. За, против, въздържали се, отхвърля се. три. Гласуваме електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно 49. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно 50. Отново явно е успорвано. Гласуваме за това електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно 51. Отново. Нека гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно 52. Отново гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 1582 при мен е на страница 120 за, против. Трябва да проверим електронно. Изменение 1582. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Now let's go to amendment 50. 1586. Ще ви дам малко време да го намерите. При мен е на страница 124. Е 1586. И... Не, извинявайте. Само 1586. Кой е за? Против? Въздържали се? Може би се приема, но нека проверим електронно. Не съм сигурен. Моля, гласувайте. 1586. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към 16.24 и 16.25. За, против, въздържали се. Трябва да проверим електронно. Моля, гласувайте по 16.24 и 16.25. Край на гласуването. Приемат се. Компромисно 53. Нека гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 16.3.3. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 16.3.4 за. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Искате да проверим? Гласуваме електронно по 16.3.4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 16.3.6 за против, въздържали се, приема се. Изменение 1637 за, против, въздържали се, приема се. 1638 за, против, въздържали се, нека проверим. Моля гласувайте електронно по 1638. Край на гласуването. Приема се. 16.39 за, против, въздържали се, отхвърля се. 16.40 за, против, въздържали се. Трябва да проверим. Моля, гласувайте електронно по 16.40. Край на гласуването. Приема се. 16.45 за, против, въздържали се. Нека проверим. Не е ясно какъв е резултатът. Гласуваме електронно по 16.4.5. Край на гласуването. Отхвърля се. 16.4.7. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Електронна проверка по 1647. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 1646 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1648 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1649 за, против, въздържали се. Нека проверим. Гласуваме електронно по 1649. Край на гласуването. Отхвърля се. 1650 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1651 за, против, въздържали се, приема се. 16.5.2 и 16.5.3 за, против, въздържали се, приемат се. Електронна проверка по 16.5.2 и 16.5.3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приемат се. 16 1654, 5 за, против, въздържали се. Нека проверим. Гласуваме електронно по 1654 и 1655. Край на гласуването. Отхвърлят се. 1657 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 1656 за, против, въздържали се. Трябва да проверим, съжалявам. Гласуваме електронно по 1656. Край на гласуването. Приема се. 16.5.9. Първа част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Добре. Ще проверим 16.5.9, първа част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Добре, че ме помолихте, така или иначе, да проверим. Втората част на 16.5.9. За, против, въздържали се, отхвърля се. 16.60. За, против, въздържали се, отхвърля се. 16.6.1 за, против, въздържали се. Трябва да проверим. Какво? 16.6.1. Гласуваме електронно по 16.6.1. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 16.6.1 се приема. компромисно 44 оспорвано. Затова нека гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно 45. Вероятно на следващата страница. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 16.7.8. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 16.7.9. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 16.80. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 16.8.1. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 16.8.2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 46. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 1686 и 1687. За, против, въздържали се, отхвърлят се. Изменение 1688 и 1689 и 61. За, против, въздържали се, отхвърлят се. Изменение 1691 и 62. За, против, въздържали се, отхвърлят се. 1693 за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка по 1693. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Извинявайте, приема се. Благодаря, че помолихте да проверим. 1694 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 47. Нека гласуваме електронно. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Изменение 1699 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1700 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега преминаваме към компромис 54 за, против, въздържали се, Приема се. Съображение 215 и Агри 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. 216 за, против, въздържали се, отхвърля се. 219 за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре да проверим 219. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 55 за. Против. Въздържали се. Приема се. Съображение 227 за против, въздържали се, отхвърля се 228 за, против, въздържали се, отхвърля се компромис 56 за, против, въздържали се, приема се 240 за, против, въздържали се, приема се компромис 57 за, против, въздържали се, приема се 247 за, против, въздържали се, отхвърля се компромис 58 за, против, въздържали се, приема се. 261 за, против, въздържали се, отхвърля се 262 за, против, въздържали се. Искаме се да проверим 262 електронно гласуване, 262 край на гласуването. Приема се. 265 за, против. Въздържали се. Отхвърля се компромис 59 електронно, ако обичате. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Съображение 8 за, против, въздържали се. Трябва да го проверим, съжалявам. Моля, гласувайте. В Съображение 8. Край на гласуването. Приема се. Следващата страница 268 за, против, въздържали се, отхвърля се 269 за. 268, добре да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 269 за. Не виждам никой да вдига ръка. Против. А, ето защо. Отхвърля се. 207. Отхвърля се 271 за, против въздържали се, отхвърля се 273 за, против, въздържали се, отхвърля се 274 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 60 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 61 електронно. Ако обичате, моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 277 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Агри 6 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 283 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Искате да проверите така ли? 283 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 62 за, против, въздържали се, приема се. 289 за, против. Трябва да проверя 289. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 63 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 64 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 297 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 65 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 66, електронно, ако обичате, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 67. Преди това съображение 308 за, против, въздържали се, иска ми се да проверя електронно. 308. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 67. Who is in favor? Компромис 67 за. Против, въздържали се, приема се. 68 за. Против, въздържали се, приема се. Компромис 69 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 70 за, против, въздържали се, приема се. Съображение 339 заедно с Агри 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. 340 за, против, въздържали се, иска ми се да проверя 341. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 71 за, против, въздържали се, приема се. 348 за, против, въздържали се, мисля, че се отхвърля. Компромис 72 електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 73 за, против, въздържали се, приема се. Съображение 369 за, против, въздържали се, отхвърля се 370 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 74 електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 75 на страница 148 за против, въздържали се, приема се. Съображение 389 за, против, въздържали се, отхвърля се. 26 за, против, въздържали се. Иска ми се да проверя. Моля, гласувайте съображение 26. Край на гласуването. Приема се. Съображение 391 за, против, въздържали се, отхвърля се компромис 76 електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 392 за, против, въздържали се, отхвърля се. 27 за, против, въздържали се, отхвърля се 393 и Агри 10 за, против, въздържали се, приема се. 395 за, против, въздържали се, отхвърля се 396 за, против, въздържали се, отхвърля се компромис 77 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 78 за, против, въздържали се, приема се. Су... Изменение 404 за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате да проверим? Добре. Проверяваме съображение. Изменение 404. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се компромис 79 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 80 за, против, въздържали се. Приема се. Агри 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 81 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 82 електронно, ако обичате. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 83 за, против, въздържали се, Приема се. Компромис 84 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 85 е електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 86 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 87 електронно. Край на гласуването. Не още, сега вече край. Приема се. 439 на следващата страница, може би, за, против, въздържали се, отхвърля се. 440 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 88 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 89 за, против, въздържали се, приема се. 447 за, против, въздържали се, отхвърля се. 448 за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре да проверим. 448. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 90 за. Против, въздържали се, приема се. Компромис 91 за, против, въздържали се, приема се. 456 за, против, въздържали се. Трябва да проверя. 456. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 455 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 92 за, против, въздържали се, приема се. 461 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 93 за, против, въздържали се, приема се. Съображенията 465 за, против, въздържали се. Да проверим. 465. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега гласуваме анблок от 202 до 207 за, против, въздържали се, отхвърля се. И последното гласуване по именно, моля, гласувайте. Край на гласуването. congratulations. Maybe the rapporteurs want to say two words. Yeah. yeah. Well, first of all, we calm down, ladies and gentlemen. First, I would like to congratulate. И тъй първо искам да поздравя съдокладчиците. Искат ли думата? Не искат думата. Искам да благодаря на председателите. Гласуването в пленарна зала е през януари 2018 година. Много ви благодаря за съдействието. Закривам заседанието.